Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Дами и господа, добре дошли на това работно заседание на Комисията по правни въпроси. Предлагам да пристъпим веднага към първа точка от дневния ред, а именно приемане на дневния ред. Искам да внеса едно уточнение във връзка с точката по предложението за увеличаване на броя на съдиите на първоинстанционен съд – Докладчикът е помолил да бъде сменен по причини на вътрешно от вътрешно-политически характер в Португалия. Името на заместника все още не е официално съобщено. Предполагам, че това ще стане в следващите няколко часа. Предложението за препоръка на второ четене вече не е на разположение. Е, всъщност е, това, което осложнява нещата, че за момента той е само на португалски, като превода на английски ще бъде на ваше разположение утре сутринта и преводите на останалите езици е, ще бъдат готови малко по-късно. Искам да ви кажа, че съвсем естествено не трябва да упрекваме службите за писмен превод. Просто текста беше много дълъг, написан на ръка и на португалски. Иначе, има ли възражения по предложението за дневен ред или е, други предложения, скъпи колеги? Никой не иска думата. Благодаря ви. При тези условия дневния ред е прият сега бих искал да ви помоля да гласувате протокола от заседанието от 13 и 14 юли. Това е последния готов протокол. Ако няма възражения по този протокол, до края на настоящото заседание се приема, че протоколът е прият. Предварително ви благодаря за което. Следващата точка е, е въпрос, по който работи госпожа Делво Заповядайте, госпожо Делво, скъпи колега, имате думата. Благодаря, е, господин Кавада, господин председател. Става въпрос за одобрение на протокол, е, за насърчаване на движението на гражданите. Е, това е процедура, която може да улеснява гражданите на Европейския съюз, които пътуват за да живеят или да работят в друга държава членка. Няма да ви запознавам в момента с този въпрос. Парламентът гласува на е, първо четене това становище. Е, съветът се позабави, докато разработи обща позиция, така че в момента имаме тристранни срещи. Първата от тях се проведе през юли на контактна група. През в четвъртък ще е, се проведа следващото заседание е, на трилога и ще търсим обща позиция. Сега, кой е основният препани камък. Първо приложното поколе, парламента беше разширил приложното поколе, докато е, съветът е, иска е, то да бъде сведено само до документите за гражданско състояние. Раждане, смърт, граждански брак, изобщо гражданското състояние в най-тесния смисъл на думата, докато парламентът искаше да се включат и документи. Парламентът на първо четене, уточнявам, беше предложил да бъдат включени документи върху социалното осигуряване, върху дипломите и Комисията най-вече в първоначалното си предложение също беше предвидила да включи в приложното поле на директивата документи свързани с предприятията, в частност е, устава на дадено предприятие. Е, в своето предложение съветът е, отмени всичко това, така че дискусията, дискусията се отнася основно върху приложното поле на директивата. Е, в последствие е, ще обсъждаме и за заверените копия, е, верни с оригинала или не. Парламента беше предложил, ако даден гражданин предложи превод, извършен от самия него, и, и този превод трябваше да бъде прият от държава членка, в случай на съмнение, съответната държава членка може да поиска заварено копие е, или да се е, включи в е, така наречената система за обмен на информация и ни по този начин сътрудничат националните администрации. Съветът не е съгласен с това предложение. Някои делегации изпитват съмнение и върху целесообразността да се предвиди такова улеснение за гражданите. Това беше втора точка. Третата точка, на която наблягаме е искаме директив, в директивата ясно да бъде разписано, че държавата членка и нейната администрация е длъжна да уведоми всички граждани, че вече не е необходим апостил при условие, че те искат да се издаде документ за друга държава членка. Така че това задължение за предоставяне на информация да бъде ясно разписано в директивата. За момента е разписано в мотивите, но не и в диспозитива на директивата. И, и искаме издаването на многоезичен документ да не бъде оставен просто на, на решението на държавата членка и е, съответно цената да не бъде по-висока от първоначалната цена на документа. Ако даден един гражданин е, поиска многоязичен документ, държавата членка може е, да поиска да се заплати това, но тази цена да не бъде по-висока от първоначалната за издаване на даден документ. Друга точка, е, по която продължава дискусията, определението на понятието нотариален акт. В момента сме между два стола, между две философии от една страна терминологията, която по принцип се използва в европейски директиви и регламенти, а от друга страна е, вие знаете, че съществува и Хакската конвенция, която регулира апостилите в, е, по време на дискусиите съвета повтаря формулировки от е, Хакската конвенция, но е, това не са присъщите на европейските текстове формулировки. Така че трябва да изясним в каква философия се вписваме и каква терминология приемаме. Е, това са въпросите, които се обсъждат на тристранните срещи, на трилозите. Надявам се да приключим бързо, но не съм сигурна в това. Така или иначе ще се опитаме да постигнем максимално възможното, но от друга страна е, е, искам да кажа, че съществува огромно недоверие между отделните национални администрации. Нито една държава членка е, не, не гласува доверие или много предпазливо признава или приема документи от друга държава членка. Така че ако създадем система, при която държавите членки общуват помежду си и приемат макар и ограничен брой документи, мисля, че това ще бъде първа крачка, за да се установи форма на доверие, нещо като навик за координация и за обмен на информация. Ето е, защо е, съм е, склонна да проявя известен дух на компромис, при положение, че колегите ме подкрепят. Това е, господин председател. Председателят, благодаря, е, госпожо Дълво. Е, някой от колегите или колежките иска да вземе думата? Да, госпожо. Да, господин председател. Да, аз мисля, че можем да благодарим на госпожа Делово за чудесно свършената работа. Както тя току-що каза, това е чудесна първа стъпка към улесняване на живота на европейските граждани по отношение на е, документи, издадени от публична администрация. Аз изцяло подкрепям приложното поле, е, също така идеята за взаимна информация между държавите членки. В четвъртък ще проявим, ще осъществим триложна, три, тристранна среща и се надявам да постигнем възможно най-добър резултат. Председателя, благодаря. Други колеги, други изказвания няма. В такъв случай ако вие самите не възразявате, искам накратко да направя две забележки. Аз ги бях е, изготвил, без да знам, че ще ми се наложи да председателствам заседанието днес след обед. Първо, е, в предложението е, на съвета думата Notary Public е била заменена само с думата Notary. Е, според мен е от ключово значение е да се съхрани разграничението между тези два статута, като се запази позававането на Notary Public. Предполагам, че и вие сте на това мнение, госпожо докладчик. Няма да се разпростирам е, върху мотивите. Според мен те са очевидни за вас тези професионалисти, наречени солиситърс в Великобритания, например, заверяват само подписа, поставен върху документа, но не неговото съдържание както ние, когато трябва да заверим документ, ние не заверяваме искреност надежността на документите. Имам предвид отговорите на въпросниците за е, комисарите. Ние е, гледаме има ли правописни грешки и дали са подписани, но ние не отговаряме за съдържанието. Е, това е нещо много важно. Като цяло, по предложенията за изменения, като цяло ви подкрепяме. Има една малка точка по изменение 6 на член 5, параграф 1а. Аз е, е, продължавам е, да изхождам от логиката, че регламента не отваря врати към измами. Смятам обаче, че ако се приемат копия, които не са заверени, е, може да доведат с времето до измами и да бъдат пуснати в обращение фалшиви документи с всички последици, до които може да доведе това. Е, мисля, че госпожо докладчик, вие споделите с мен тази забележка. Благодаря ви предварително. Е, давам думата на Европейската комисия. Да. Но? Не. Не желаете ли да се изкажете? А госпожа Вила? Госпожа Вилар Бадия иска да вземе думата. Всъщност тя тук ли е? Комисията явно не желая да вземе думата, поради което няма да се разпростираме повече по тази точка. Благодаря ви за това, което сте свършили, госпожо. Бихте ли ни казали точно как ще протече работата по-нататък като хронология? Люксембургското председателство би желало да приключи работата по това досие преди края на мандата си. Смятам, че е необходимо да се напредне, тъй като има очаквания за приемането на крайния резултат. Има календар за тристранните срещи. Следващия четвъртък ще има такава. И се надявам, че след месец ще успеем да приключим работата по досието. Но разбира се, не всичко зависи от мен. Председателят, благодаря ви във всички случаи. Има един е, момент, е, за който искам да направя съобщение. Търсим човек, който да замести колегата ни, господина Рио. И току-що ни бе съобщено името, господин Павел Теличка – Значи всичко необходимо е на лице. Ако позволите, нека преминем към следващата точка. Госпожа Халтала е докладчик по следващата точка и аз разбира се и давам думата. Благодаря, господин председателю. Това е предложение за становище на комисията Юри във връзка с преработката на проект за защита срещу последиците от извън териториалното действие на законодателство, прието от трета страна. Целта е да бъдат защитавани економическите и финансовите интереси на физически и юридически лица от Европейския съюз от последиците на извънтериториалното действие на закони, прияти в трети страни. Има анекс приложение към регламента и там са посочени такива закони. Например, закона в САЩ за санкциите спрямо Иран и закона за солидарността и свободата в Куба. Това са закони, свързани с движението на капитали и економическата дейност между общността и трети страни. Като цяло, ако съд или подобен орган постанови решение, засягащо економическите или финансовите интереси на физическо или юридическо лице в Европейския съюз, това решение нито се признава, нито се привежда в изпълнение в Европейския съюз. Е, през годините многократно сме използвали този подход. Сега комисията желая да извърши кодификация със следната цел. Регламентът още веднъж да бъде направен по-прозрачен и по-ясен. Комисията желая да направи и някои по-съществени изменения, за това се говори за преработка. Проектът е във вид на преработка. За да може Комисията по правните въпроси да даде становище. Е необходимо мнение на работната група от е, трите правни служби на съвета на парламента и на комисията. Това е в съответствие с междуинституционното споразумение в частта му за преработките и в съответствие с член 103 от правилника. Ние смятаме, че трябва да има директна кодификация на изходните актове, без е, да има промени в тях по същество. Все още не е дадено становище от работната група на трите правни служби. Тогава, след като получим такова мнение от работната група, ще можем ние самите да изработим собственото си становище. Е, мисля, че би трябвало да изслушаме представители на трите правни служби, за да можем да знаем на къде да вървим. Благодаря, госпожо. Благодаря. Вие приключихте, така разбирам. Приключихте изказването си. Благодаря ви. Ще дадем думата на господин Мендола. Сиреч правната служба. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви по отношение на този проект за преработка. Срещнахме се два пъти с съвещателната работна група, в която има представители на правните служби на трите институции, но не успяхме да постигнем съгласие. До сега няма такова съгласие. Основният проблем е във връзка с уверението, което трябва да даде работната група за използването на законодателния похват на кодификация. Основният момент тук е, е че през 1996 година за изработване на регламента са използвани три правни основания – търговска политика, свободно движение на капитала и така наречената клауза за гъвкавост. Сега, във връзка с преработката, правната служба на съвета като че ли е на мнение, че за да се подобри качеството на проекта, клаузата за гъвкост, за гъвкавост по настоящен член 352 от договора трябва да бъде заличена като правно основание. Другите правни служби, тази на комисията и ние самите, не сме съгласни с този подход. Не защото просто възнамеряваме да не махаме е, клаузата за гъвкавост, защото смятаме, че е, кодифицираният проект ще отразява текста така, както той е бил прият през 1996 година. От тук и преговорите ни по този въпрос в момента са в на улица. Благодаря ви, господин представител на правната служба на парламента. Кой друг иска да се изкаже? Dans ces conditions, on va passer au point. В такъв случай ще преминем към следващата точка от дневния ред. Това е точка 6. Госпожо Бержерон, госпожа Жоел Бержерон има думата. Благодаря, господин председател, Драги колеги, защитата на уязвимите лица трябва да тревожи всички ни. За съжаление, ние всички е, сме хора, които с възрастта ще стават все по-уязвими. Сега уязвимостта вече е много по-видима заради увеличената продължителност на живота. Около 50 милиона са вече над 80 годишните в Европа и техният брой ще се увеличи още повече, ще надхвърли 100 милиона през 2025 година. Е, има най-различни патологии, които съпровождат това увеличено тази увеличена продължителност на живота, например болести на Алцхаймер и други подобни. Всички а, е, хора а, е, по някакъв начин имат снижение на умствените и физическите способности с настъпването на староста във Франция и в другите страни има различни методи за борба с тези изменения и за подпомагане на хората. От 2007 година имаме специално обучение за хора, които да помагат на уязвимите възрастни лица, включително и когато те бъдат поставени под пълно или частично запрещение. 18 годишна е възрастта, която трябва да са навършили лицата, за да могат да помагат на уязвими възрастни също така трябва да са навършили 18 години тези, на които се помага. Това е средната възраст на навършване на пълнолетие в Европа. Тези лица са така или иначе вече защитени или предстои да бъдат защитени и се помага за тяхното движение в Европейския съюз. Да кажем, пенсионерите от северните страни могат да искат да се преместят в по-слънчева страна, за да изкарат там староста си. Те са затруднени, когато страната, в която отиват да живеят, не е страната на тяхното месторождение или не са живели никога в нея. Трудно им е да се преместят, трудно им е понякога да пътуват, понякога им е трудно да е, се движат през границите. Е, разбира се, за щастие има вече все повече смесени бракове, отколкото преди, но това пък поставя въпроса за имуществото. Как да бъде управлявано имуществото, когато лицата напреднат възрастта и не могат вече добре да се грижат за него. Няма правно еднообразие в решаването на тези проблеми в Европа. Има различни режими за защита на недееспособните е, пълнолетни лица. Германия, Чехия, Великобритания, Румъния, Швеция и Франция бяха включени в едно изследване на е, Института по е, сравнително право в е, Женева, в Швейцария. Е, и там бяха направени много интересни заключения. Е, посочени са и различните нормативни е, текстове, е, които уреждат положението на уязвимите пълнолетни лица в Европа. Има Хакска конвенция, съгласно която те са лица, които не могат да защитават интересите си поради неблагоприятна промяна в умствените им способности. Но разбира се, във всички случаи има изискване е, за зачитане на тяхното достоинство. Тази конвенция, която цитирам, е, има норми и за преместените със е, сменено местожителство пълнолетни лица или пълнолетни лица, които са уязвими, но същевременно са и бежанци. По принцип се прилага към тях законът по обичайното им местоживеене. Хакската конвенция е добър набор от норми, ясни, адаптирани към съвременните услони, условия и е, предвижда преди всичко сътрудничество между националните компетентни органи. Е, този текст е най-добрият в международното публично право, който е, да ни помага в работата ни по тази тема. За съжаление, само 14 е, държави членки са го е, подписали и ако не греша, само 6 са го ратифицирали, което е крайно недостатъчно. Той даже не може да влезе в сила още. Можем да цитираме и Конвенцията на ООН за лицата с увреждания. Тя е приета през 2006 година и е в сила от 2008 година. Е, тук се предвижда е, тези лица да получават съдействие при условията на международно сътрудничество и равенство помежду им. Има също така и конвенция от 1998 година, т.е. препоръка на съвета на министрите от 1998 година. Това е съветът на министрите на съвета на Европа. Като там се е, излагат условията за представителство и за е, подпомагане на лицата с намалени физически или умствени способности. През 2008 година Европейският съюз е, се ангажира да приготви законодателни проекти в е, тази цел. Е, господин Лопес и Турис Уайт направи проект по собствена инициатива в нашия парламент. Става дума за трансграничко но сътрудничество, като се цитират Хакската конвенция и се приканва държавите членки да я ратифицират. Бяха направени преценки на възможностите на държавите членки просто да се присъединят към конвенцията, с което да позволят влизането и в сила. Принципите и целите на е, този доклад са обобщени в пет точки. Първо, е, да се утвърждават е, съдебните, законодателните и административните решения за тази категория лица. Второ, да се създаде едно пространство на свобода, сигурност и правосъдие за тях, като се улесни признаването на решенията, които ги засягат, улесняват се мерките за защита и се стимулира сътрудничеството между централните органи. Трето, да се създадат специални мерки за сътрудничество между държавите членки за изпълнение на Хагската конвенция. Четвърто, създаване на сътрудничество в Европейския съюз с оглед на обучението и признаването и допускане на изпълнението на решения засягащи уязвимите пълнолетни лица. И пето, това, което се приеме е да бъде в действие във всички държави членки. Нашата правна комисия още в този мандат, някои от нейните членове са членове и сега, гласува този доклад с инициатива по собствена инициатива с единодушие. Е, но комисията, Европейската комисия не предприе никакви мерки. Затова ние сега отново възобновяваме работата си. Особено важно е да се създаде това пространство на единство, сигурност, правосъдие, е, за да могат е, уязвимите лица да бъдат защитени от все признати в Европейския съюз съдебни административни актове и мерки. Друг важен момент е съдебното сътрудничество по гражданско-правни въпроси между държавите членки на основание член 65 от договора. Е, създаването на единна платформа за разпространение на информация и за обучение. Тук, е, разбира се, е, трябва да се имат предвид изискванията за гарантиране автономията на уязвимите пълнолетни лица. Значи Хакската конвенция от 2000 та година е акт на международното частно право, ратифицирана до сега само от 6 държави и поради това тя не може да регулира проблемите на уязвимите пълнолетни лица в Европа. Липсата на задължителна правна уредба за, е, на държавите членки е, вреди на уязвимите пълнолетни лица и води до много големи разходи, близо 16 милиона евро според направените изчисления. Има и загуби в имуществото на недобре защитените лица. За това трябва да се направи регламент, който максимално да се доближи до Хакската конвенция. Регламентът е за предпочитане като нормативен акт пред директивата, защото ще влезе в сила в определен момент след изтичане на вакацио легис от датата на обнародване в официален вестник. Няма да има нужда от въвеждане в националните законодателства, за разлика от директивата, която произвежда реалния си правен ефект само след транспониране в националните законодателства в предписания в нея срок. Искам да запитам Европейската комисия защо не е предприела никакви мерки след резолюцията на Европейския парламент, с която бе прият нашия доклад от 2008 година. Имаше през 2014 година един въпросник до държавите членки за изпълнението на Хакската конвенция, която цитирах, но това бе всичко какви са мерките, които смята да предприеме Европейската комисия във връзка с прилагането на тази конвенция и всъщност какво направихте вие след като приехме нашия доклад по собствена инициатива по темата? Председателят, благодаря за експозето ви. Улеснихте ме защото исках да дам думата на госпожа Патрисия Делука. Въпросите ви бяха зададени, госпожо. Давам ви думата, за да им отговорите. Um, Благодаря. Но, уважаеми господин председател, за съжаление, колегата, който е компетентен, не е дошъл. Затова е, ще се опитаме да отговорим на тези въпроси по друго време, когато, когато на вас ви е удобно. Председателя, разбирам обхвата на вашите съжаления, госпожо. Е, има ли колеги, които искат да се изкажат? Заповядайте. Не? Госпожа Комадини, заповядайте. Танки, че. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик от НП по доклада и благодаря на докладчика за обясненията и за това, че се спря на основните моменти в нашата работа. Мисля, че с интерес очаквам доклада, защото е, всички ние искаме да защитаваме уязвими възрастни хора. Това е ясно, това е нашият основен пример. За съжаление, Хакската конвенция не е ратифицирана от много държави членки и ние искаме да намерим възможност, така че да защитим възрастните хора в трансграничен контекст. Трябва да намерим такъв инструмент. Така че аз очаквам предложение в този смисъл от комисията, например, при признаването, взаимното признаване на процедурните стандарти на а, пълномощията по този начин е, уязвимите възрастни хора могат да управляват своите активи в трансграничен контекст. Освен това, бих искала да разбера как комисията ще отговори на въпроси като липса на действие от предишния, от страна на предишния, на, в, в рамките на предишния мандат. Председателят, някой друг иска ли да се изкаже? В такъв случай от ваше име бих искал да отправя един въпрос към комисията. Е, въпросът се влачи от доста време и се радвам да получим отговор поне до края на този месец. Е, възможно ли е, е, допустимо ли е подобно нещо? представители на комисията, да, ще предам на моя колега. Надявам се да направим всичко възможно. Председателят, за да вървим малко по-бързо, е, как се казва лицето, което отговаря за този въпрос в комисията, което ви е изпратило тук? Uh, uh, Както казах, е, колегата, е, който отговаря, все още не е назначен. Е, освен това, по неизвестни за мен причини и колежката не е поканена. Ние си отбелязваме вашия въпрос и ще направим всичко възможно, е, за да получите отговор до края на месеца, както поискахте. Председателят, благодаря ви много. Е, значи това лице няма име. The name you already е, името вече беше съобщено в началото. Добре, ще се убедя дали казусът е все още същия. Благодаря ви за това, че ще предадете нашето нетърпение да получим отговор, както пожела и колежката госпожа Бержерон. Благодаря ви много и така пристъпваме към следващата точка от дневния ред, а именно докладът свързан с... Доклада на господин Емил Радов, имате колега думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, от дълго време се надяваме Европейската комисия да предложи минимални стандарти в гражданското производство. Радвам се, че Европейския парламент предприе тази стъпка за изработване на законодателен доклад по собствена инициатива, а още повече се радвам, че на мен се падна задачата да работя по този въпрос – Както знаете, свободното движение на съдебни решения в Европейския съюз беше улеснено, особено след отпадане на процедурата по екзекватура. Автоматичното признаване и изпълнение на съдебно решение на една държава членка в друга държава членка обаче предполага наличието на взаимно доверие в съдебните системи на двете държави и най-вече спазването на основните процесуални правила на страните в производството. Взаимното доверие е сложен процес и много и различни фактори играят роля за постигането му. От една страна това могат да бъдат тъй наречените меки инструменти, като съдебно обучение, трансгранично съдебно сътрудничество, обмяна на опит между съдиите и така нататък. От друга страна, взаимното доверие предполага, че националните съдебни системи в Съюза възприемат една от е, друга процедурни правила, като така се гарантира справедлив граждански процес. Именно законодателната намеса, създаваща минимални стандарти в гражданското производство на ниво Европейски съюз, би могла да бъде альтернативен път напред в изграждането на взаимно доверие. До сега се използват следните инструменти инструментите, позволяващи на гражданите да използват процедурите на ниво Европейски съюз или да предпочитат националните такива. Имаме няколко примера в тази посока. Процедурата за искове с малък материален интерес, Европейската заповед за плащане, регламента за онлайн решаване на спорове, Европейската заповед за запорна сметка и други. Директиви за секторно специфична хармонизация – в рамките на интелектуалната собственост, защитата на потребителите и на скоро конкурентното право или хоризонтални директиви, които не се отнасят до принципите на гражданския процес като цяло, а само до избрани аспекти, като директивата за правна помощ и директивата за медиацията. Тази разпокъсаност на правила в различни сектори неизбежно води до проблеми и предизвикателства сред съгласуваността на гражданския процес в Европа, не само при хармонизирането на законодателството на Европейския съюз и тези на държавите членки, но и самото право на Европейския съюз. Затова най-добрият и интегриран подход е изработване на кодифицирани минимални стандарти на гражданския процес на Европейския съюз под формата на повсеместна хоризонтална директива, което би довело до по-голяма съгласуваност на правните системи на държавите членки, което ще доведе до увеличаване на взаимното доверие между съдебните системи на Европейския съюз и гарантиране на общия баланс на основните процесуални правила на Европейския съюз за граждански дела. Първите стъпки в тази насока бяха направени и през май 2014 година Европейския институт по право, заедно с Международния институт за унифициране на частното право ЮНИДРОА, стартираха съвместен проект за изготвяне на транснационални принципи на гражданския процес за Европа. Тяхната основна задача е да се установи дали и как принципите на Американския правен институт и ЮНИДРОА биха могли да бъдат адаптирани към контекста на Европейския съюз. През ноември 2014 година бяха представени предварителните доклади на работните групи по доказателствата, временните мерки и връчването на документи и бяха създадени нови работни групи. А през април и юни на заседанията на нашата комисия обсъдихме заедно с представителите на Европейския правен институт докладите за напредъка на работните групи. Уважаеми колеги, пред нас са поставени много предизвикателства. Намирането на компромис между различните национални граждански процедури, създаването на текст, който да силно да доведе до увеличение на взаимното доверие, постигането на съгласуваност между новите правила и съществуващо законодателство на Европейския съюз ще бъдат гаранция за постигането на търсената цел. Сред всички сред всичката тази правна терминология не трябва да забравяме целта. А тя, драги колеги, е европейските граждани да бъдат максимално улеснени и защитени. Улеснени чрез повишаване на доверието за по-лесно признаване и изпълнение на съдебните решения от една в друга държава членка и защитени в смисъл да имат равни процесуални права. Свидетели сме на разпоредби в наказателното право, а и в процес на разработване са мерки в административното право на Европейския съюз. Защо до сега все още нямаме мерки в областта на гражданското право? Но вярвам, че с докладчиците в сянка, както и с помощта на експертите от Европейския правен институт, ще успеем да постигнем добър резултат, който да послужи за напред и на който Европейската комисия да може да се опре при изготвянето на бъдещите законодателни предложения. С нетърпение очаквам вашето мнение, както и това, което Европейската комисия има да ни каже. Благодаря за вниманието. On va peut-être, monsieur euh, après vous. Е, е, господин Радев, най-напред, е, най-напред искам да ви благодаря. Сега искам да се обърна към Европейската комисия, да я попитам иска ли да се изкаже. После ще чуем и изказванията на колегите, ако има такива. Иска ли Европейската комисия да вземе отношение по доклада на господин Радев? Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на парламента, казвам се Морал Роснер и работя за Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Най-напред искам да ви благодаря за организирането на обмен на мнение по тази важна тема. Приветстваме създаването на минимални стандарти в гражданското процесуално право. Всъщност, е, процесуалните стандарти са много важни не само в гражданското, но и в наказателното производство, особено когато се търси признаване и е, допускане изпълнението на съдебни актове в е, други държави членки. Когато няма признаване или допускане на изпълнението, това е най-вече поради съмнение в процесуалните закони на постановилата акта държава минимални стандарти много биха допринесли е, за гладкото функциониране на единното европейско правосъдно пространство. Е, юристите, съдиите трябва да имат пълно доверие на съдебните актове, постановявани в други държави членки. Е, имаше известие на комисията Правосъдие 2020 е, то бе посветено преди всичко на връчването на съдебни книжа, събирането на доказателства и е, гарантирането на висше интерес на детето в е, брачни производства и други производства с семейно правен характер. Бих цитирал това като подкрепа на вашата инициатива. Тук мога да спомена също регламент за връчване на документи и за събиране на доказателства така наречените европейски производства, които и почитаемия докладчик също цитира, плащанията на вземания с ниска цена, заповета за плащане и други подобни. Това са специфични, специални актове, но има и актове с по-общ характер, които съдържат норми и досежност гражданското съдопроизводство, например регламентите Брюксел 1 и Брюксел 2. Успоредно с стандартите, е, създавани в различни актове от сферата на гражданското право, процесуални стандарти се разработват и в съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Така се гарантира достатъчно ниво на защита на правните интереси на субектите на правото в Съюза и се гарантира полезния ефект на правните норми, прияти от общностния законодател. В момента извършваме сравнително правен анализ на връчването на документи в държавите членки, като се стремим да анализираме подробно практическото прилагане на регламента за връчването и да преценим дали не са необходими някакви мерки на европейско ниво. Например, връчването на документи през граница – е една от областите, където трябва да се проучи допълнително потенциала на новите комуникационни технологии, като разбира се, се зачитат интересите на страните и правим необходимото за намаляване на техните разходи. Скоро ще започнем оценка на националните процесуални закони и практика и тяхното отражение върху свободното движение на съдебни решения. Освен това, ние е, извършваме оценка и на прилагането на европейското право в областта на защитата на потребителите. Най-сетне искам да, доба, да добавя, че обмена на мнения, е, като този, който организирате днес, има много важен принос в нашата дискусия и в нашата работа по тези теми. Благодаря. Председателя, благодаря. За да има обмен на мнение, трябва да има две страни, които да предоставят информация. По този начин ще можем практически да работим. Колегите искат ли да се изкажат? Не, никой ли не иска думата? Никой ли? А, да, извинете, извинете. Госпожа Хаутела. Only one question. Uh... Да, благодаря. Само един въпрос. Само един въпрос както към комисията, така и към докладчика. Е, какви са полуките, които можем да извлечем, доколкото си спомням, от успешната работа върху е, минимални стандарти е, по наказателни производства? Разбира се, че разликите са на лице, те са чувствителни, Можем ли е, да направим някакви полуки, които да съпоставим, когато предприемаме работа по гражданските производства? Председателя, първо господин Радев, ако искате да влезете в дискусия с госпожа Хаутела. Винаги, когато има минимални стандарти, оттам нататък, както видяхме и във връзка с наказателното право, неяснотите стават все по-малко и системата работи в интерес а, главно на гражданите и на държавността. И именно и когато говорим за гражданското производство, тук обхвата е на много повече граждани на Европейския съюз, защото гражданско-правните взаимоотношения засягат милиони хора, така че даже и с минимални стандарти, когато започнем малко да а, кодифицираме тези стандарти, оттам нататък а, за мен ползите ще бъдат огромни именно в повишаване на доверието между страните членки, а също така и в упростяване на процедурите за гражданите. Мерси, месье Радев. Еске ла комисион ве... Председателят, благодаря господин Радев. Е, е, Европейската комисия иска ли да отговори? Или госпожа Халтела? Комисията. Да, благодаря. Искам да кажа, че наистина е един много важен елемент на е, гражданския процес е свързан с правото на справедлив процес – правото на достъп до съда. И е, можем е, да почерпим опит от това, което направихме в областта на наказателния процес. В гражданския процес има е, презгранично признаване и привеждане в изпълнение на съдебните решения е, в Европейския съюз. Това не може напълно да се постигне в е, наказателния процес, е, но мисля, че двете области могат да си взаимодействат. Госпожо Халтела, вие проследихте дискусията. Искате ли да продължите? Не, моля, ние ви благодарим. Тъй като, е, тъй като изпреварваме малко в времето, което бяхме предвидили, бих искал да се върна към доклада на госпожа Бержерон. Е, въпрос, е, към който отправихте, лицето към който отправихте въпрос, според мен дойде. Госпожо Бержерон, е, може ли отново да се зададете въпроса към госпожата, която току-що дойде? Влизате в диалог и печелим време. Бих искала да попитам комисията какви последици бяха дадени на доклада на господин Уайт през 2008 година. Е, имаше въпросник, който беше отправен 2014 година от страна на държавите членки върху приложението на Хакската конвенция. Тя е от ключовото значение в е, е, е, защитата на уязвимите пълнолетни лица. Какви специфични трудности отбележи, отбележи Европейската комисия и поради които този доклад по собствена инициатива не беше доведен до край. И заобщо какви последици ще придадете на доклада по инициатива на Европейския парламент? Предварително ви благодаря. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях. Имах проблеми да дойда на време. Но отговорът на първият въпрос е следният. Не е вярно, че е нямало последващи действия на резолюцията от 2008 година. Аз искам да ви напомня, че резолюцията от 2008 година в първия си параграф моли комисията да реагира веднага, щом има достатъчно данни по отношение на конвенцията и да направи законодателно предложение на парламента. Тоест, едно от условията беше да се натрупа достатъчен опит, достатъчно данни да се натрупат. Конвенцията, както знаете, влезе в сила на 1 януари 2009 година. А през 2008 година, още тогава комисията а, помоли и окоръжи държавите членки да ратифицират конвенцията. Искам да оточня. Няма крайна дата за ратификацията на конвенцията от между, от страна на международни организации като Европейския съюз. Т.е. Е, Европейския съюз като цяло не може да ратифицира само държавите членки. Първата кръгла маса се случи през 2010 година в съвета и комисията пода инициативата за това искаше да направи преглед на ситуацията, за това бяха изпратени анкетите и държавите членки отговориха, че все още, държ... че все още те разглеждат конвенцията и възнамеряват да я ратифицират. След това Стокхолмската програма се появи като последващо действие от страна на комисията и ние организирахме втори кръг запитвания. Анкетите бяха много по-подробни Искахме да знаем какви са проблемите, какви са трудностите с ратифицирането, защо конвенцията все още не е ратифицирана. Само седем държави членки бяха ратифицирали. И искам да кажа, резултатите тогава бяха окоръжаващи. Много държави членки казаха тогава, че те приключват вътрешния процес на анализ. Ирландия, Португалия, например, Италия. Те казаха, че се намират точно преди ратификация. Други държави членки пък казаха, че задълбочено изучават възможността за ратифициране и да се присъединят към конвенцията. Има трудности. Няма, няма трудност при ратификацията, но има два основни проблема, които бяха точнени от някои държави членки. А именно, няма много казуси по отношение на защитата права на уязвими възрастни. И в такъв смисъл държавите членки не смятат, че има нужда от законодателно действие и, от, и нужда от ратифициране на конвенцията. Друго нещо, друга трудност е разходите. Те са, държавите членки се притесняват, че ще имат централизирана система, система, която трябва да наблюдава спазването на конвенцията, което означава допълнителни разходи и това са за момента проблемите с тази конвенция. Какво ще направим? Смятаме да се свържем отново с държавите членки, основно да се свържем с държавите членки, които казаха, че са приключили вътрешната процедура на анализ на конвенцията и ще ги попитаме защо те не са ратифицирали и защо не са се присъединили към конвенцията. Ще направим равносметка на ситуацията в момента. Ще попитаме и другите държави членки. Много от тях казват, че, в тях, че от тях има работни групи, които се занимават с конвенцията. Само малко държави членки са казали, че те не са заинтересувани от ратификация. Искам да добавя, че има определени, че държавите членки, които вече са ратифицирали а, конвенцията, ние ги запитахме тези държави членки какъв е техния опит – Проблемът е, че няма още много практически опит от държавите членки, които са ратифицирали конвенцията. Има само някои случаи, когато конвенцията е трябвало да влезе, да бъде приложена, така че още нямаме достатъчно бази, база данни в такъв смисъл. Бержерон, vous avez reçu satisfaction. Председателя госпожо Бержерон, удовлетворена ли сте? Поне получихте отговор че държавите членки намират, че има много редки случаи на уязвими пълнолетни лица. Напротив, е, аз знам, че има много е, уязвими лица, примерно англичани. Аз е, лично съм оценител на ценности и за няколко години те се увеличиха 10 пъти. Така че в град с примерно няколко хиляди жители обикновено има стотици. Така че едва ли няма много случаи на уязвими и пълнолетни. Госпожо представител на комисията, искате ли нещо да добавите? Да, аз поделям мнението на госпожа Боржерон. Действително има все повече такива случаи. Е, за някои от тях съобщават в комисията, за други не. Но вероятно има държави членки, е, които все още нямат подобен опит е, нашият опит сочи, че по-скоро държави като Франция, Белгия и Германия е, има няколко такива случаи. Но има други държави членки, които заявяват, че никога не са били изправени пред подобни случаи. Ние посочваме, че тук говорим за трансгранични случаи, не говорим за попечителство в рамките на дадена държава членка. Говорим за трансгранични случаи проблеми свързани с имуществото на възрастен и така нататък. Това зависи от е, положението вътре във всяка държава членка. Председателят, е, аз ви благодаря. Е, благодаря ви за езиковия кораж, за езиковата дързост. За момента изчерпахме всички точки от дневния ред, които се обсъждат на публично заседание. Сега е, пристъпваме към е, всички въпроси, които трябва да бъдат разгледани при закрити врата, поради което ще прекратим заседанието до 17 часа. Е, по този начин става по-гъвкаво работното ви време. Благодаря ви и ще се видим в 17 часа.